за една седмица да намали драстично емисиите си. Благодаря. Благодаря, господин Крамер. Поздравления за отличната ви работа. Гласуването ще бъде утре на обяд. Следващата точка от дневния ред и последна за тази вечер е доклада Хаси относно задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал. Бих искала да благодаря на госпожа Хаси за това, че изготви този доклад, който беше в ръцете на друг депутат, който сега се занимава с нещо друго. Госпожа Хаси има думата. Уважаеми колеги, благодаря на първоначалния докладчик по тази тема, Карлайн Лукас. Благодаря и на натоварените от другите политически групи с задачата да преговарят, защото сътрудничихме отлично. Благодаря на Испания за воденето на преговорите, преговорите с, съю, в съвета а, искаме да се затвори пазар на Европейския съюз за ам, дървесина, която е резултат от незаконна сеч. Това нямаше да е възможно, ако нямаше такова мнозинство. Сега е ясно, че се наложи пълна забрана на, а, за а, този стобански субект, който първи пуска такъв материал на пазара трябва да има проследяемост чрез документите, къде се купува дървения материал, за да може да ни е ясно, например, откъде идва дървения материал за мебелите. Трябва да е ясно кой е първия в цялата верига защото всеки по веригата трябва да носи отговорността и така на пазара в Европейския съюз да не се допуска изобщо незаконен дървен материал. Добре, добре е тези норми да бъдат поставени там, където е най-подходящо. Незаконната сеч а, трябва да се счита а, за престъпление и нарушаването на забраната също. Що се отнася до идеята за пренебрежим риск? Разгледахме контекста, в който се явява термина в съдействащо законодателство. Е, това е, е риск, който на практика е нулев. Примерно по отношение на генетично модифицираните организми, на болестта луда крава, пестицидите и така нататък. Парламентът приема а, тази идея, понятието пренебрежим риск в тези а, области означава практически равен на нула. Искам да посоча, че печатните произведения остават извън приложното поле. Боя се, че това може да се окаже огромен пропуск. Това означава, че книги и други печатни материали ще се е, произвеждат в е, Турция и Китай, например. 20% от емисиите се дължат на незаконна сеч. На нея се дължи и намаляването на биоразнообразиите. Заради е, тази сеч губим ценни източници на лекарства, преди да сме успели да изследваме съответните видове и организми. Европейския съюз обаче е голям пазар за дървен материал и въпреки всички тези речи, ние имаме принос за унищожаването на ценните гори. Та сега налаганата забрана е пример за това как Европейския съюз може с, да послужи като образец в глобален план ние ще допренесем за премахването на законната сеч. Благодаря, госпожа Хаси. Сега давам думата на господин Поточник. Може би искате да коментирате от името на комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати, благодаря на, на Европейски парламент и на госпожа Каролин Лукас и госпожа Сато Хаси. Е, е, двете са докладчици. Е, предложението на комисията и компромисният текст е пред нас. Горите са отрешаващо значение за биологичното разнообразие, за климата и за водния цикъл. Устойчивото развитие е съв... като концепция е най-важно по отношение на горите. Економическата и социална ценност на горите е, както и тяхната екологична ценност, е огромна. Аз това много добре го знам и в собствената си страна, защото там 60% от територията на страната е покрита от горите. Горите предоставят не само работни места, но и медицински препарати, храна, подслон, които са отежаващо значение и за живота много видове и а, е, за препитанието на много хора. И така трябва ясно да се заяви, че дървесина от незаконна сеч е напълно недопустима на пазара. Проблемът е обаче как точно да определим а, е, а, е, каква, тази дървесина, как да я идентифицираме. Европейският съюз има за цел да подобри управлението на горите, включително и чрез доброволни споразумение за сътрудничество. Много се радвам, че в текста се подчертава значението на, на тези споразумения за доброволно партньорство, а що се отнася до собствениците на гори а, и техните интереси при всички положения. Ясно заявяваме, че при законна сеч е, операторите могат да са спокойни. И така този проект заслужава подкрепа. Благодаря. А сега, от името на политическите групи се изказва първо господин Фялнер от името на НП. За две минути имате думата. Благодаря ви много, господин председател. В началото искам също да благодаря на госпожа Хаси ние участваме в тази дейност от самото начало. Имахме пълно съдействие по този въпрос. Дървесината е чудесен възобновен материал. Отначало се считаше, че ще има повече проблеми с текста, като се има предвид законодателството. И счита се, че ще се отдаде предпоричет на пластмасата, на синтетичните материали за сметка на дървесината. Но това не се случи. Ние трябва да разглеждаме не само въпроса а, за суровата дървесина, но и тази, която е вложена в производството на различни а, продукти. Например, къде трябва да попаднат а, тъканите. Освен това, не трябва да се създават а, търговски бариери, трябва да работим с а, други страните страни в, а, в света. Моето впечатление е, че това предложение е на много успешен етап а, и аз се радвам, че разполагаме с този документ. Бих искал също накрая да напомня на колегите, че ако искаме да продължим да търгуваме с дървесина, трябва да направим така, че няма да се допуска разпространение на незаконната сеч. И трябва да се води битка с нея по всички фронтове. Господин Арсениус от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. И господин Поточник, много вълнуващ, високо емоционален момент е провеждането на това разискване и утрешното гласуване, като си спомня колко битки водихме по този текст. И в този момент съветът застава рамо до рамо с парламента по законодателство, което ще е особено важно и за потребителя, и за производителя в Европа. До сега гражданите купуваха дървен материал или пък изделия от дървесина, без да знаят дали сечта е била законна или не. Имаше наистина битка между а, дървосекачите. А, стигаме до този момент в Европейският парламент съвместно с съвета достигнахме до нещо велико. А, в Европа вече се признава за незаконен дървения материал и, продукти, и изделията от него, ако сечта е била незаконна. Приемайки е, този законов акт, ние е, разглеждаме цялото състояние на нещата и всички процедури, свързани с дървесината и дървените изделия, ние е, си даваме сметка, че е, към днешна дата постиженията са немалко. Същевременно трябва да отчитаме и връзката с други теми, например е, биологичното разнообразие. Ще посоча две неща обаче, които съветът не възприе, макар че според мен са много важни. Едното от нещата за мен поне е, е очевидно. А именно първоначалното пускане на пазар пазара на е, дърв, дървен материал а, който е незаконно добит, трябва да се счита за престъпление срещу екологията, срещу околната среда. С други думи, а, съветът се опита да запази понятието за а, пренебрежим риск. Това създава пътища за заобикаляне на нормативните изисквания – ние искаме да спасим потребителя и производителя в Европа от по-ефтините, незаконно добити материали извън Европа. Мисля, че трябва да се работи с съответните експерти, за да се поправи този пропуск. Благодаря. Сега давам думата на либералната група господин Гербанди. Благодаря много, господин председател. Много се радвам. Не само защото Холандия победи Уругвай, а и защото имаме възможност да подадем ясно послание към всички останали страни от света за това, че 500 милиона граждани на Европейския съюз не искат да използват продукти от дървесина, произхождаща от нелегална сеч и че извършителите на това престъпление трябва да бъдат наказани. Незаконната сеч е огромен проблем по света. Сечта по принцип е проблем, а незаконната също. И така, трябва да използваме всички е, възможности, с които разполагаме в Европейския съюз и мощта на 500 милиона потребители, за да спрем това зло. Съветът имаше доста по-малко амбициозен подход. Парламентът искаше твърда забрана на такива продукти, съветът обаче не бе сигурен, че това е доброто решение. И така искам да благодаря на Испанското и Бългийското председателство за работата, която свършиха, за да постигнат мнозинство в съвета за забрана на дървесината, произхождаща от незаконна сеч. За съжаление, тук няма представители на съвета, но искам да се обърна към съвета и да настоя в държавите членки този е, документ, е, да, да се, това законодателство да се прилага пълноценно. Искам да благодаря на Сато Хаси и на всички докладчици в Сянка, мисля, че ясно заявихме силата си като парламент. Благодаря. Давам думата за минута и половина на госпожа Джули Гирлинг от името на Европа на консерваторите и реформистите. You, Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя Сато Хаси която толкова компетентно работи по това досие. Беше удоволствие да се работи с нея. Аз се радвам, че беше постигнато споразумение чрез успешни преговори. Целта е да се защитят горите и биомногообразието, като но не се обременяват честните търговци. Ние не бива да подценяваме успехите това отношение. Възможно е да се постигнат а, такива споразумения, когато работим заедно. Искам да подчертая един от а, добрите странични а, ефекти. А именно, че това има ефект върху информираността на гражданите. Например, в Обединеното кралство това се отнася не само за, до зелените групи, но е ангажирана широката общественост в много голяма степен. Като нов депутат, за мен това беше пример за безпредседентни контакти с гражданите. И те се радват, че парламента успя да насочи тази, това досие в посоката, в която те желаяха. Благодаря. Думата има Мариса Матиас от ГУЕ НГЛ. Е, благодаря много, господин председател, господин комисар. Първо, позволете да благодаря за отлично свършената работа на докладчика. Всички знаем, че това е един от основните проблеми в околната ни среда. Милиони хектари гори изчезват всяка година. Това е реална и огромна заплаха за биоразнообразието. Наистина не може да се отрича негативните последици от незаконната сеч на много места по план... земята сме свидетели и на високи нива на промяна в климата, свързвани с това. Да не говорим пък колко важна земята и гората за хората от различните туземни местности, които зависят от гората има и такива съображения, свързани с социалната справедливост по отношение на хората, които се приближ... препитават от гората и живеят нея. Така, как можем да решим този проблем? Необходимо е устойчиво управление на дървения материал, изключително важна суровина. Не може да спираме само на етапа, където говорим за проблема. Трябва да се управлява практически е, това досие. Трябва да имаме е, и необходимите санкции, първо, чрез налагане на глоби и в случай на а, повторно нарушение да се конфискува съответния дървен материал и разрешителното запускане на продукцията на пазара веднага да се отнема. Така че всеки, който търгува с тези природни е, богатства, трябва да осъзнава своята отговорност пред е, обществото производителя, който първи пуска такава, такъв продукт на пазара, трябва да знае, е, че трябва да се справи с всички изисквания относно първоначалният източник на дървения материал. Също така имат право на информация и гражданите. Трябва да знаят кой спазва правилата и кой не. Сега от името на групата Европа, свобода и демокрация, господ... госпожа Роспах. Благодаря. Темата беше много сложна, наистина. Искам да отбележа само едно-две неща. Незаконно добитият дървен материал, унищожаването на биоразнообразието и изделия, които се произвеждат извън Европейския съюз лесно може да се намери информация за изделията, за техният происход и да се етикетират те. Но колко назад може да се върви по а, а, една верига и реалистично ли е да се контролира всичко? Представете си, например, а, мебели, произведени от рециклиран дървен материал. Ако не гледаме реалистично, на европейските фирми ще е много трудно да бъдат конкурентоспособни. И мисля, че с едно подобрено предложение можем да не допуснем това. Благодаря. Благодаря, госпожа Росбах. Сега започваме с изказванията в лично качество. Започваме с госпожа Пити Кайнен господин председател. Това е много важна стъпка към осигуряването на отговорно потребление на ресурсите и към отговорно поведение и към биологичното разнообразие и към подобряването на жизнената среда на хората. Тази мярка показва, че Европейският съюз може да бъде ефективен световен играч и тази директива е директива с екологичен дизайн резултатът е много по-добър, отколкото положителните резултати на компромиса са много по-силни, отколкото неговите отрицателни резултати. Както каза докладчика, има проблем по отношение на санкциите на европейско равнище и е много жалко, че този въпрос не е включен в директивата за екологичните престъпления. Надявам се, че комисията ще подаде предложение в тази връзка съвсем близо. И също така смятам, че печатните продукти трябва да се включат в приложното поле. Госпожа Линда Макеван има думата. Доста късно е вече, колеги. И не трябва да се разсейваме. Това е един от най-важните вотове, който ще имаме в парламента. Това е важно за нашите граждани, като съдя по имейлите, които получавам. 25 000 подписа са събрани върху петиция, която настоява да гласуваме това предложение утре. Това е важно и за Климена, както каза и комисари, Най-важно е за милионите хора, които живеят в най-бедните страни в света и чието поминък е разрушаван. Да вземем Мадамаскар. Миналата година са унищожени повече от 100 000 дървета в Мадагаскар. По този начин се подкрава и престъпността. Също се захранва със средства войната в Камбоджа в миналото. 50 It deprives millions of people of a better chance in life because billions of dollars are lost. Губят се милиарди долари. 200 2 милиарда долара са загубени в Индонезия, което е достатъчно да се осигури а, здравеопазване за много хора в страната. И така, какво правим днес? А, това е първата стъпка. Това е нещо много по-добро, отколкото началото с доброволните споразумения. И искам да поздравя комисаря, че отиде по-далеч от своите предшественици, да благодаря на испанското пред... председателство. Също искам да благодаря и за британската позиция, устоявана в съвета за по-амбициозно споразумение. Ние трябва да продължим натиска от страна на потребителите, за да се гарантира, че ще има правоприлагане в тази област. Благодаря, Линда. За минута и половина Крис Дейвис. Унищожават се гори, Понякога държавите помагат за това, но често те падат жертва на незаконна сеч. Огромни пари могат да се получат от тази е, незаконна сеч, така че може да се корумпират държавните органи, което изключително затруднява правоприлагането. Преди пет години говорих с тогавашния комисар Луи Мишел. Трябваме, трябва да имаме такива мерки, казах му. Неговите адвокати казаха какво може да се направи. Това е важно, господин комисар. Щом адвоката ви казва, че не може да се направи нещо, сменете си адвоката. А ето сега нещо наистина правим. Тази директива има изисквания държавите членки да а, прилагат а, тези разпоредби а, ефикасно, са и размерно и да има справедливост. Какво означава? Примерно в Словения 10 години затвор за незаконна сеча. В Обединеното кралство ще ви се скараме, ако сечете без разрешение. Как да направим така, че правоприлагането да е еднакво в държавите членки? Моля ви, напишете писма на държавите членки. Кажете, че ще започнете да публикувате подробно какви наказателни мерки предвиждат те можете да а, ги засрамите пред строя, ако се излагат. Никой не го е правил до сега. Искам вие да бъдете първия комисар, който а, наистина да докаже, че думите имат тежест. Благодаря. Господин Крамер, минута и половина. Благодаря много, господин председател. Смятам, че тук участваме в изработването на едно много добро законодателство. Борим се срещу навлизането на дървесина от нелегална сеч на европейския пазар. Обаче не е добре само да записваме е, добрите си пожелания на хартия. Както във всички останали случаи, че и с законодателството трябва в последствие то да се приложи. Именно заради това се търсят мерки, които са приложими. И е, това въжи и за вноса. Невъзможно е да се е, контролира цялата верига в Европа от гората до предприятието за преработка на дървесина до предприятието за мебели да се прилагат мерки за оценка на това дали дървесината не е незаконна. Защото това би въвело твърде много бюрократщина. Ако също така говорим за нулевия риск. Това само по себе си като концепция води до прекалено голяма бюрокрация. Затова потърсихме баланс и мисля, че постигнахме добър баланс. Госпожа Майнер има една минута. Господин председател, трябва да се сложи край на незаконната сеч. Мисля, че има пълно разбирателство между нас по този въпрос. Компромисът, който е постигнат, не мога да го подкрепя изцяло. Трябва да е ясна отговорността във всяка брънка на веригата, но това създава опасност от увеличаване на бюрокрацията, а не това е намерението ни. Когато тази директива бъде а, въведена, трябва да се гарантира, че сертификацията ще бъде възможна, реалистична, че няма да има дублиране. Важно е да не поставим дървесината в по-неизгодна позиция в сравнение с останалите материали. Благодаря. И последният оратор в тази секция, господин Карл Хаглун, за една минута. Благодаря много. Господин председател, трябва да отбележа, че много жалко, че тази изключително важна тема трябва да се обсъжда по това време. Освен това, докато работихме по темата, си дахме сметка, че бяхме загърбили лесовътството в Европа. То е много важно и то страда от редица важни проблеми. Те трябва да намерят своето решение. Докато всички а, обаче насочиха усилията си към този текст. Мисля, че а, резултатът е добър. Добър е компромиса, който постигнахме, а, така, щото а, да се наложи забрана на незаконната сеч, без това а, да вреди на добре организираното ни горско стопанство. Благодаря. Така изчерпахме този раздел от дебатите. Трима са се записали за спонтанни изказвания. Първо, госпожа Антонеско, имате точно една минута. Благодаря, господин председател. Търговията с дървесина, която е нелегално внесена, или нелегално е, сечена води до множество отрицателни последици. Именно заради това това законодателство е необходимо. Така се въвежда системата за проверка на съвестността и контрола от страна на органите за наблюдение на Европейския съюз. Така ще се проверява дали дървесината е законно предлагана на пазара. Но дори и в тази система може е, да се намерят вратички начини да бъдат заобиколени е, мерките. Именно заради това аз предложих е, наблюдаващите органи автоматично да загубят своите правомощи, ако е, съответният контролен орган установи, че те не използват достатъчно добра процедура за установяване на съвестността на операторите. Ораторката е прекъсната. Госпожа Каленбах. Господин комисар, господин председател, 2010 е годината на биологичното разнообразие. Този регламент също ще допринесе в голяма степен за борба с климатичните промени и за недопускане на намаляване на биологичното разнообразие. Незаконната сеч е сериозен проблем, тъй като води до обезлесяване. Има ефект върху емисиите на въглероден диоксид, както и върху биологичното разнообразие. Ако не допускаме на нашия пазар материали незаконно добити, ние ще дадем личен пример като Европа. Искам да благодаря на докладчика. Сега господин Паска има думата. Господин комисар, скъпи колеги, позицията на Европейския парламент, която е формулирана в доклада на Сато Хаси и Каролайн Лукас е много добра и трябва да я подкрепим. Не може да се е, продължава с практиката на някои правителства по отношение на това, че се затварят очите за незаконната сеч и не прилагат никакви санкции. Но все пак, като чете този е, законодателен акт, е, на човек не му става ясно дали чете е, мнение на държавен орган, на държава или на мафия, която диктува текста. Дървената маса, мафия не бива да ни е, пречи да пишем текстове, насочени срещу нея. Затова мисля, че а, е, ораторът е прекъснат. Сега давам думата на комисаря Поточник, който накратко ще коментира изказванията, прозвучали в залата. Благодаря, господин председател. Действително късно и затова ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Не защото въпросът е, е маловажен, а защото виждам, че има консенсус. Действително, горите са в сърцевината на борбата ни срещу промените в климата и в борбата за защита на биологичното многообразие. И заедно с регламента за нелегални, нерегулирани, недокладван риболов, ще имаме вече два инструмента за борба в тази връзка. И всичко това е много важно за борбата с бедността. И така този регламент е, се занимава с много важни въпроси. И днес е, ясно виждаме, че е, е намерено решение по тази много трудна, но важна тема. Предложението действително си изтрува. Очаквам заедно с вас е, да работим по приложението му. Благодаря много, господин комисар. Благодаря много е, за това, че бяхте кратък. А сега за заключителни думи е, давам думата на докладчика госпожа Хаси. Искам да я поздравя за добре свършената работа. Имате думата за две минути. Уважаеми колеги, искам да благодаря на всички, които се изказаха в този късен час. Аз е, бях е, в същата ситуация, каквато описа Крис Дейвис е, с комисаря по развитието на времето. Той считаше, че подобно законодателство е невъзможно. Радваме се, че а, успяхме да направим това възможно. Комисария, както и всички изказали се, говориха за това какви са проблемите създавани от незаконната сеч. Не става дума само за тези, които пускат за пръв път на пазара дървен материал и изделия от него. Ако документите трябва да са на разположение в, в фирмите, за да се докаже происхода на материала, който са използвали, защото те се нуждаят от такива документи за целите на ДДС. Получих подкрепа от синдикатите също Както казаха колегите, трябва да се приложи на практика това, което решаваме тук, да се прилагат санкции от държавите членки за да не допускат злоупотреби още от самото начало. Благодаря, госпожо Хаси. С това приключваме разискванията. Гласуването ще бъде утре на обяд. Уважаеми колеги, следващото заседание